с дебата по доклада относно акта за цифрови единен пазар на Кая Калас и Евелин Гепхарт. Нека почакаме малко. Както виждате, сега се правят снимки, след което ще продължим с работата си. Дишевамо, е, l'ordine del giorno verso un atto per il mercato unico digitale. И тъй следващата точка в дневния ни ред, акт за цифрови единен пазар, ще дам думата първо на господин Кала, госпожа Калас. Благодаря, господин председател. Първо искам да благодаря на всички участвали в съставянето на доклада на госпожа Гебхарт, на всички съдокладчици, докладчиците в сянка. В доклада се казва, че имаме нужда от политики в името на иновациите в Европа. За да може дружествата обаче да бъдат новатори, те трябва да знаят, че подкрепяме иновациите. Често на компаниите се дава съвета да се откажат от старите си продукти, за да има място за новите. Това се отнася и до нас – ако законодателството вече не отговаря на условията, трябва да се откажем от него, да го преработим. Надявам се, че този доклад изразява подкрепа за економиката на солидарността, но виждаме, че в държавите членки има пречки, пречки изобщо за растежа и не се приема съществуващата рамка за конкурентоспособността. Искаме да сме сигурни, че многонационалните компании изпълняват правилата. Същевременно европейската економика зависи от малките и средни предприятия, но те са засегнати най-много от издигнатите бариери. Именно за това очаквам комисията да работи проактивно и да работи в името на единия цифров пазар – това е важно не само за економиката, но изобщо за следващата епоха на иновации, интернетът на нещата. Ние имаме нужда от един обединен подход в киберсигурността, както и свободния пренос на данни. Не е възприемем ли този подход, ще загубим, а ние имаме нужда от растеж и конкурентоспособност. Освен това ни трябва една отворена неутрална платформа за иновации. Посредниците имат своята ограничена отговорност, защото според нас доставчиците не могат да вършат работата на правоприлагащите органи. Това е важно, за да се защитава и свободата на словото. Същевременно трябва да се даде повече възможност за действие на самите потребители. Необходимо е те да могат да контролират данните си, да се улесни също така прехвърлянето между различни доставчици. Трябва обаче да се наложат основните минимални стандарти за сигурност, като се използват възможности за криптиране и усъвременяване на софтуера. Разбира се, ние не можем да казваме на хората как да живеят живота си, какви услуги да използват. Това е отразено в точка 8. Надявам се да подкрепите изменение 24, защото в крайна сметка Отделните хора решават как да използват телефоните си. Ние само искаме да улесним живота им и електронното правителство е добър пример в това отношение. Много е, е важно това да се прилага. Разбира се, докладът е обемен, много може да се говори, но ще спра до тук. Благодаря ви. Е, благодаря, госпожо Калас. Другия докладчик е госпожа Гепхарт. Моля, имате думата за 4 минути. Благодаря, господин председателю. Благодаря за доброто сътрудничество на госпожа Калас. Ето, економиката на е, споделя, споделянето наистина получи друго значение по време на изказването ви, защото преди това темата не беше засегната. Трудовото законодателство, социалното законодателство са много важни ако искаме да отбележим напредък. Дами и господа, много е важно този единен цифров пазар да бъде добре подготвен, защото той ще премахна всички граници. Когато става въпрос за покупки, казваме да, много е добре, че комисията на 9 декември направи предложение как да се подхожда по този въпрос. Това, че ние ще вземем решение, не значи, че ам, приемаме, че има различни разпоредби за покупките он и офлайн, това води до голямо объркване за гражданите, създава затруднения за малките и средни предприятия, за които ние се застъпваме толкова много. Така че по този въпрос ще трябва да работим допълнително. Уважаеми дами и господа, с Европейската комисия по един въпрос сме на едно мнение – и това е темата за геоблокирането и справянето с него. Не е приемливо гражданите да бъдат възпрепятствани да се възползват от вътрешния пазар, само защото имат погрешния адрес, погрешната националност или ем, им карта е издадена в погрешната страна. Това не е Европейския съюз на гражданите, който се характеризира със свободно движение. Трябва да работим по този въпрос съвместно, за да отбележим напредък. В областта на цифрови, цифровото съдържание. По тази тема също има някои неприемливи аспекти. Трябва да следим за това някои стопански модели, с които разполагаме в момента, да не доведат до създаването на монополи, защото в тези области, да речем, не може да се развива конкурентноспособността. Така или иначе, когато се закупи съдържание в една държава членка, то трябва да може да се ползи в другите държави членки. Тогава не можем да говорим за свободното движение в Европейския съюз. Ам, свобода, която е много важна за нас. Уважаеми колеги, има и друга област. Има много други области, които не мога да назова в тези 4 минути. Но искам да подчертая една важна тема, по която имахме спорове по време на нашите дискусии. И това е темата за принципа за електронното управление и а, електронната администрация. Много е важно ам, цифровия пазар да ни изведе на преден план. Но Говорим за принцип, който трябва да бъде умислен много добре, защото той обхваща и въпроси за защитата на данните и в някои страни може да се стигне до стълкновение с Конституцията. Трябва много внимателно да подхождаме по тези въпроси. Да, да има упростяване, но то, разбира се, да взима изцяло предвид защитата на личните данни и да зачита правата на нашите граждани. По този въпрос имаме още какво да направим. Дами и господа, по този доклад мога да се кажа още много неща, но сега ще е, приключа като кажа, че благодаря на всички, на съдокладчика, на докладчиците в Сянка, на всички сътрудници които дадоха своя принос и мога да кажа, че наистина беше удоволствие да се работи по тази тема, защото тя не е на последно място и доста сложна. Благодаря. Искам да приветствам гости, които се намират в галерията за посетители. Давам думата на Ренато Соро да представи становището на Комисията по економическите и парични въпроси. Благодаря ви. В Комисията по економическите и парични въпроси се фокусираме върху някои съществени елементи предвид на економическата значимост на този сектор. 400 милиарда евро годино има потенциал за създаването на хиляди допълнителни работни места. Ние наблягаме на някои основни въпроси, свързани с равнопоставеността на достъпа, равенство при управлението, предоставяне на услуги за гражданите. Услугите трябва да бъдат преди всичко цифрови, но те трябва да бъдат ефикасно въвеждани по един структуриран начин. Много от услугите могат да бъдат осъществявани онлайн. Същевременно с това трябва да настояваме всичко това да се прави подобаващо. Електронната търговия изисква наличието на съответни умения. Те са необходими както в сектора на производството, така и в сектора на услугите. Трябва да работим с учените, с иноваторите, онези, които създават нови компании в Европа или разширяват съществуващите компании. Те са двигател на развитието на пазара. Същевременно трябва да се обърне внимание и на монополите. Те са твърде многобройни към момента, просперират, особено чрез използването на цифрови услуги. Съжалявам, времето ми приключи. Давам думата от името на Комисията по заетост и социални въпроси на госпожа Штайнрук. Благодаря ако зависеше от комисията по заедостта, е, щяхме да застъпим повече въпрос, свързан с трудовия пазар, с трудовите права и така нататък. Благодаря на Евелин Гепхарт, че тя е заложила социалния аспект в е, своята част от доклада и а, е, наистина се застъпи и за други теми в тази посока. Трябва да се направи анализ за това как ще изглежда трудовия пазар в бъдеще, как ще изглежда социалната система. Европейската комисия трябва да направи нещо в тази посока. Трябва да се направи повече по въпроса за обучението през целия живот, да се регламентира трудът, който се полага от а, дома. Необходими са нови рамкови условия, трябва да се измени законодателство, така че в бъдеще да се създават устойчиви работни места, дори в ерата на цифровизацията. Благодаря ви. Парола all'onorevole Kyllönen per la Commissione Trasporti e Turismo. Prego, un minuto. Arvoisa puhemies. Благодаря. Госпожо председател, госпожа Килонен, Господин председател, искам да благодаря на всички участвали в съставянето на доклада. Приветствам постигането на обща позиция от страна на парламента, защото темата е съществена. Виждаме, че цифровият единен пазар предлага множество ползи. Транспортът, логистиката могат да бъдат далеч по-ефективни безопасни и също така свързани с устойчивото развитие. Използването на данни е подобрено. Виждаме, че има и голяма промяна в търсенето и предлагането на транспортни услуги, именно в резултат на цифровия пазар – ние бихме искали да имаме цифрови транспортни услуги, но за да се осъществи това, ни трябват едини правила, важни за потребителя. Госпожа Килонен. Dank. Благодаря. Дигитализацията доведе до големи промени в радиото и телевизията. Мобилните телефони и интернет поставиха телевизията и радиото на трето място. Това сочи допитване сред младите хора. Дигиталното съдържание е сред най-търсените. Ако искаме частните и държавните телевизии и радиа да участват в сформирано общественото мнение, трябва да се даде достъп до нелинеално съдържание в световен мащаб. Тази директива е много важна в тази връзка. Основните аспекти са заложени вече в директивата. Необходимо е дигитализацията да има предвид всички аспекти на културното развитие. Да се, да се създаде баланс между различните медии, между интересите на ползвателите и носителите на права. Развитието на медийните компетенции също е много важно и това е задача, която обхваща всички поколения. Благодаря ви. Господин Джамбаски. Господин председател, уважаеми колеги! В качеството си на докладчик на становището относно единния цифров пазар в Комисията по правни въпроси бих искал да поздравя докладчиците и моята колега от групата на ИСР Вики Форд за усилената работа по това досие благодарение на обединените ни усилия за постигане на целенасочено и балансирано решение относно стратегията за единния цифров пазар днес пред нас стои доклад в който не само се очертават основните приоритети като преносимостта на онлайн съдържание и иновациите но също така и въпроси които се нуждаят от повече анализ и дискусия. що се отнася до авторското право предложението на европейската комисия ни дава добра основа и правилни насоки. въпреки това все още има много работа пред нас с цел избягване на свръхрегулирането на въпроси които се нуждаят от все по задълбочен анализ и не трябва да прибързваме само за да задоволим нечии очаквания или нечий външен натиск. вярвам че резултатът от днешното гласуване ще отрази именно това и точно както в правната комисия докладът ще се радва на голяма подкрепа. благодаря ви за вниманието. Благодаря. Сега давам думата на господин Бони от името на Комисията по граждански свободи. Трябва да благодарим на всички за този добре структуриран доклад и балансиран подход. Доклад, който е свързан с правомощията на Комисията по граждански свободи. Ние искаме да има почтен подход, което означава следното. Не можем да кажем, че сме стигнали до хармонизирани решения, като тези за развитие на спектъра или за минирането на данни. Но от друга страна пък получихме много повече резултати по директивата за електронното право на личен живот, защитата на данните, нуждите на сигурността и възможностите за бизнеса в епохата на тъй наречените големи данни или Big Data. Необходимо е да търсим решения, които да не се отхвърлят от бъдещето. Големите въпроси са кой притежава данните, как тези данни да бъдат по-сигурни, как да се работи по сигурността и същевременно личния живот. Благодаря ви. Сега давам думата на господин Аси под името на комисията. Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа, докладът по собствена инициатива за единия цифров пазар е важен документ, който обхваща различни важни теми европейските граждани, потребителите, дружествата и всички останали могат да се облагодетелстват от ползите, свързани с единия цифров пазар. Говорим за област, по която има много положителни развития в рамките на Европейския съюз. С законодателите са решени да постигнат успех по този въпрос. Много доклади, много депутати от Европейския парламент участвах в изготвянето на въпросния доклад. 16 ключови инициативи бяха предложени от Европейската комисия. Предложихме в съобщение да има законодателство за трансграничната съвместимост по, по отношение на съдържанието и авторските права. Ам, гражданите да имат достъп до съдържанието, за което са платили в една държава членка а, и в останалите а, страни. Конкретни мерки са очертани, както и конкретни срокове. Изготвили сме законодателно предложение за нови правила, за да се ам, засили защитата на потребителите, които ам, имат достъп до съдържание в интернет. Е, освен това, предложението включва и разширяване на достъпа до онлайн търговията. Всички тези елементи са част и от единия цифров пазар. Работата ни по него ще продължи през 2016 година. В допълнение, решението свързано с геоблокирането и ам, решаване на въпроса с ДДС, който се плаща от предприятията са сред темите, с които ще се занимаем. Геоблокирането трябва да бъде премахнато, за да не се стига до дискриминация възоснова, възоснова на националната принадлежност. МСП искат да ам, участват в дигиталната трансформация. Цифровия пазар ще създаде нови работни места и ще ускори растежа. Важен е за европейската економика. В тази насока трябва да се работи и върху на способностите на работещите. Други е, важни дейности са свързани с, с предоставянето, предоставянето на услуги в, в облак. Въпрос, по който също трябва да се работи. Очаквам да чуя вашата гледна точка по време на дебата цифрови единен пазар трябва да стане реалност, да се превърне в истински успех. Благодаря ви. Е, преминаваме към изказвания на представители на политическите групи. Давам думата на госпожа Вирконен за минута и половина от името на ЕНП. Господин председателю, искам да благодаря на всички докладчици, на докладчиците постановище от всички комисии за отличното сътрудничество. ЕНЕПО подкрепя доклада, иска да се ускори създаването на цифрове единен пазар в интерес на повече възможности за заетост и по-добра конкурентоспособност. Ние не искаме да изоставаме от Азия и САЩ. Европа се, Европа се нуждае повече инвестиции в високоскоростни мрежи, новите цифрови услуги трябва да са наравна нога с традиционните услуги. Това се отнася до имейлите, които трябва да бъдат еквивалентни на а, обичайните начини за изпращане на почта. Необходимо е да се въведат новаторски решения в Европа. Трябва да сме гъвкави, да използваме възможностите, които предлага интернет, вместо да се ограничаваме чрез регламентиране. Потребителите и бизнеса желаят да има свободно движение на цифрови услуги през границите – затова ние се противопоставяме на блокирането на географски принцип. Цифров пазар с 500 милиона граждани създава огромни възможности за бизнеса, особено за малките и средни предприятия. Благодаря. Сега се представят е, гледните точки на политическите групи. Давам думата сега Преди това искам да напомня, че няма да има възможност за задаване на въпроси по процедурата синя карта. Давам думата на Компула Натри от групата на социалистите. Благодаря. Изправен през големи предизвикателства. В същото време обаче тук говорим за потенциал, за трудовия пазар, за обществените услуги, за цифровите услуги. Необходимо да създадем нови възможности за младите хора. Всичко това са ам, все възможности, от които трябва да се възползваме и най-вече за създаване на работни места. През, минали, през, миналата, през миналите години цифровата индустрия довела до създаването на повече работни места, развива се по-добре, отколкото останалите сектори на промишлеността. Стратегията за вътрешния пазар и за цифровия пазар е ам, възможност за създаване на нови перспективи. А, необходимо обаче да се ам, предостави достъп на гражданите до цифровото съдържание, до обществените услуги, но и до е, услуги от частни оператори. Цифровизацията не трябва да създава социално изключване. Всички трябва да имат възможност да участват. Европа трябва отново да е на върха на цифровизацията и телекомуникациите от пето поколение. Трябва да има разумни решения, които а, да доведат създаването на най-силната инфраструктура в Европейския съюз. Трябва да се насърчават европейските иновации, създаването на критична инфраструктура, да има достъп до интернет за всички граждани в Европейския съюз. Необходими са европейски решения, необходимо е да се използва и за научно-изследователски дейности. Трябва да. Да кажем, е, че ползите от е, единния вътрешен пазар и ползите от цифровия пазар са с практическа насоченост само когато могат да бъдат използвани трансгранично, а не спират до границите на дадена държава членка. Интернета на предметите е свързан с нови решения – за да постигнем успех, трябва а, да спомогнем за дигитализирането на вече съществуващите сектори на промишлеността. Така тези сектори ще създадат нови работни места, а няма да се стигне до изнасяне на производството им в други страни. Имаме нужда от силно политическо управление. Европейския парламент участва в, в създаването на решения в областта на цифровизацията. Необходимо да се сложи ново начало за услуги в здравеопазването, нови решения за насърчаване на заетостта и растежа. Всички в обществото трябва да бъдат обхванати, за да може тази промяна да стигне до всички. За минута и половина от екара госпожа Форд. За да успеем в този конкурентен свят, ние трябва да прегърнем ползите от цифровата революция. Споделената економика ни дава нови възможности, има платформи, за економически растеж. Обществата могат да решават различни проблеми, включително и екологичните. Същевременно вече виждаме нови участници на пазара, размиват се границите между потребител и предоставящ услугата но всичко това трябва да ни покаже, че е необходимо да подкрепяме цифровата економика, а не да й пречим. Нека не удряме спирачките пред иноваторите. Всъщност, по-голямата част от доклада на Европейския парламент е положителен в това отношение и за това го подкрепям. За жалост обаче някои от последните действия на комисията не са толкова положителни. Е, тази двустепена структура на продажбите онлайн и офлайн, например, това уронва доверието на потребителя и може да доведе до объркване. Ние имаме нужда от ясни правила, за да може да се възползваме от наличността на данните, като зачитаме и неприкосновеността на личните данни. Знам, че трудно се преговаря, когато няма време и преговорите се провеждат посред нощ обаче за единия пазар. Тези 500 милиона потребители от 28 държави членки искат да могат да стигат до всички къчета на света. Цифровият свят е свят без граници. Протекционизмът ще се провали. Каранцова, пер 2 минути. Госпожа Каранцова за две минути от името на АОД. Благодаря, господин председател. Така както индустриалната революция ни направи лидери някога в света, считам, че и цифровия единен пазар може да създаде повече възможности за растеж и заетост в Европа. Тази цифрова революция всъщност е нова индустриална революция. Така Както се бояхме от неизвестността тогава, се боим и сега. И гласове се чуват за цифропротекционализъм, което противоречи на новите бизнес модели между онези, които могат да се адаптират и онези, които се безпокоят, че могат да изостанат. Но днес, ако искаме да продължим да имаме този стандарт на живот, на който се радаме, трябва да възприемем тази цифрова революция. Цифрова революция, която е навсякъде около нас. Ние трябва да предприемем нужните стъпки, за да създадем един истински цифров пазар, да подкрепим политика, при която иновациите, новите бизнес модели, нови продукти, нови вериги на доставки ще бъдат прияти с отворени обятия. Трябва да се признае, че платформите, економиката на споделянето не вредят на економиката ни, те ни я възпират, а са нейни двигатели за бъдеще. Трябва да сложим край на защитавани от държавата сектори. Това време трябва да приключи. В стратегията за единия пазар вие посочихте господин комисар, 16 точки за постигане на тази цифрова революция. Искам да кажа, че групата АЛДЕ на Европейския парламент изцяло ще ви подкрепи в тези ви усилия. Ние трябва да имаме цялостна стратегия, защото иначе Европа ще изостане. Независимо от всичко, всичко зависи само от нас, дали ще успеем или ще се провалим. С нашия глас утре ние ще подкрепим политическия мандат на Европейската комисия да използва изцяло своя мандат в тази област. Използвайте своят политически капитал, господин комисар, защото вече се бавим. Благодаря сега госпожа Ернис от името на групата ГУЕ. Благодаря. Първо искам да благодаря на докладчика за проявеното най за сътрудничество. Искам да попитам дали комисията планира всичко както трябва. За мен някои въпроси все още са отворени и трябва да се работи по тях. Важно е гражданите да са ам, в условията на цифрова среда. Да, важно е, но това не е нещо, което идва от само себе си. Трябва да се ам, укрепи доверието на граждан, че, тях, че техните лични данни ще бъдат защитени. Ако искаме вътрешния пазар да бъде справедлив за всички, трябва да се вземат следните неща предвид. Геоблокирането трябва да бъде изпратено в музея, там където са и динозаврите. Културното многообразие е важно, но то ще бъде възпрепятствано, ако малцинства нямат достъп до определени телевизионни програми и до определено съдържание. Така че геоблокинга трябва да се премахне като цяло. Нещо, което е важно, е свързано да се, е, с защитата на, потреб... на правата на потребителите. Трябва да се направи много и за малките и за големите предприятия. На следващо място трябва да се работи и за неутралност в мрежата. Без нея няма как да се продължи напред. Следващия оратор Реда. Благодаря, господин председател, уважаеми колеги. Комисията е озаглавила този проект Единия цифров пазар, но Всъщност, ние не искаме да има граници в Европа, искаме да насърчаваме иновациите, да дадем повече власт на обикновените хора, да знаем, че всички имат достъпа, не само малцина. Не би трябвало единствено компаниите да се възползват и да предлагат решения. Има софтуер, който е достъпен, може да се използва и за подобряване на сигурността на технологиите. Има и проекти на общността, които могат да стигнат и до най-отдалечените области, без да се търсят големи инвеститори. И накрая, общо достъпния интернет е основа на този единен пазар. Необходимо е, разбира се, да се опазват и основните права на тези, които въвеждат новите технологии, но не бива твърде много да се разчита на посредниците. Трябва да отчетем, че интернет е нещо повече от възможността да купуваш онлайн. Необходимо е да работим и по споделянето на познания, по сътрудничеството, да има и единна стратегия. Този доклад е положителен. Той прави важна стъпка в това отношение. Благодаря на колегите, които си сътрудничиха. Благодаря от името на е СПД господин Борели. Една минута. Благодаря, господин председателю. В доклада се съдържат доста законодателни предложения, които ще се разглеждат през настоящата година. Аз бих бил по-амбициозен. Ние сме убедени, че цифровия единен пазар е наложителен, но гражданите трябва да бъдат поставени в неговия център. И ако това не го направи парламента, кой друг? Защото ние сме избраните представители на гражданите. Съветът и комисията не биха го направени. Необходимо е да се направи преглед на политиката. Това е от съществено значение. Трябва да сме по-амбициозни и е, имаме добра основа чрез е, предложението, представено от Европейската комисия. Има доста потенциал за онлайн продажбите. 40% от малките и средни предприятия вече продават е, онлайн. Има огромен потенциал за развитие. Трябва да се създадат благоприятни условия да се разшири онлайн търговията. Това е важно за фирмите, както и за създаването на работни места. Благодаря ви. Сега от името на НС господин, госпожа Тушински. Благодаря, господин председател. Всички сме съгласни. Цифровия пазар е много важен за МСП и е, техния растеж. Така че е, винаги е, се отнасяме положително, но не бива да се загърбват националните интереси, да се заставя на пътя на държавите членки и в цифровата сфера. Например, французите не бива да бъдат подложени на дерегулацията на услугите. Ние много се безпокоим от това как се използват нашите данни. Очакваме, че по време на гласуването ще бъдем подкрепени в нашите изменения. Но така или иначе би трябвало да се настоява на една услуга, която е достъпна на всички, като това не пречи на националните интереси или на техните економически и финансови интереси. Европа трябва да сътрудничи балансирано, а не да се разпада. Благодаря. Благодаря ви. От името на независимите колегата Корин Мики. Гласували за. Zwracamy tylko uwagę na przerażający bełkot, który temu, temu tłumaczy niejasność pojęć, no bo... Благодаря. Не разбирам точно какво се случва тук. Всеки един пазар е единен пазар. Говори се за създаването на цифров единен пазар. Това е а, поредна, поредната инициатива на Европейския съюз. това е нещо, което а, не е от а, някакво значение, защото всички виждаме кой се крие за тази инициатива за интернет. Благодаря ви. Следващия оратор за минута и половина, господин, господин Шваб. Благодаря, уважаеми колеги, от името на НЛП искам да благодаря на всички, които участваха в изготвянето на този доклад, който е толкова всеобх... всеобхватен бяха постигнати компромиси, които а, бяха приемливи за всички в а, а, крайна сметка. Трябва ясно да се заяви в Европейския парламент, че има един подход, който ще има последици във всички политически групи. Всички парламентарни комисии, които искат да участват в този доклад, имат своето място в него. Затова и всички изменения бяха приети и докладът стана по-дълъг, отколкото беше предвидено, но по този начин всички парламентарни комисии които искаха да участват, бяха приети. Имаме нужда от един истински единен цифров пазар, който да има действие в трансграничен мащаб и да дава възможност за ам, всички, които а, се трудят ще има въздействие върху трудовото законодателство, върху данъчното законодателство и трябва ясно да се яви как, заяви какво се има предвид с иновации. Иновациите са много важни, но не трябва да се допускат ам, сътресения на този пазар. Така или иначе, всички се обединихме около важните аспекти в този доклад, които ще доведат до постигането на успех. Благодаря, господин Шваб. Току-що поех председателството и не видях правилно колко ви е времето за изказване. Колегата Мика. Благодаря, господин председател. За да имаме един е, наистина интегриран цифров пазар, за нужни инвестиции в инфраструктура, както и бързи комуникационни мрежи, включително в отдалечените селски райони. Аз съм обаче против е, неоснователното геоблокиране. Необходими са конкретни мерки за подобряване на достъпа до слабки и услуги, за примахване на блокирането на географска основа и да се премахне дискриминацията на базата на местоположението или на гражданството. Необходимо е да се подобри оперативната съвместимост. Това е първата стъпка към свободното движение на съдържание и услуги, които са законно придобити. Що се отнася до трансграничният абонамент, принципа за териториалност, примахването на пречките, според мен не пораждат проблеми. Благодаря, господин Хенкел, за минута и половина. Уважаеми дами и господа, преди да започна да занимавам с политика преди две години, много години работих в тази област професионално. Имаше много разгорещени дискусии с представители на синдикатите, на църквата, а и с някои е, медии. Дами и господа, трябва сами да се предпазим от е, появата на експлоатация. По време на изготвянето на доклада имаше депутати, които казваха, че гражданите искат да имат повече право на самоопределяне. И в а, а, този бранш обаче това не е правилният подход. Има нужда, смятам аз лично, че личната инициатива ще доведе до по-висока степен на а, креативност и прекалено много разпоредби спъват нашите предприятия. Защо Европа все още стои зад Съединените щати и страните от Азия? Ами защото дадохме прекалено малко свобода на действие на нашите предприятия и ние самите не си повярвахме. Трябваше да проявим повече креативност, която е необходима за вътрешния пазар. И смятам а, сега да добавя нещо, че еврото трябва да бъде премахнато като европейска валута. А, приемате ли въпрос от госпожа Яконсари? Моля. Благодаря, господин председателю. И така, казахте, че Европа е спъната в своето цифрово а, развитие, защото се връзват ръцете на предприятията. Но аз смятам, че изоставаме, защото във всички 28 държави а, членки има различни правила за защита на а, личните данни. Аз са необходими правила, които да се отнасят до цифровия а, свят. Ам... Аз смятам, че до известна степен имате право, че а, разпокъсаността на европейския пазар е една от причините, но основната причина е, че е, тук в Европейския съюз е, проявихме прекалено много оптимизъм. Информационните, техник, информационните технологии през последните 30 години не постигнаха това, което се очакваше. Siemens, Ецел и други големи предприятия изчезнаха. Господин Хенкъл е прекъснат от председателя. Моля ви, не... имате 30 секунди за въпрос и 30 за отговор и не мога да ви дам повече, защото няма да има възможност за други сини карти. Колегата Тум за минути и половина. Dear chair, dear colleagues, uh, Уважаеми господин председател, скъпи колеги, цвет светът става все по-цифров. Е, ние използваме различни електронни технологии ежедневно, но законодателството понякога изостава за жалост и държавите членки трябва да работят по-добре. В Естония можеш да си разкриеш дружество онлайн в рамките на половин час. Същевременно тази бърза регистрация все още не се предлага в повечето държави членки. В Естония електронният подпис и електронните документи се използват в почти всички сфери на обществения живот но виждаме, че дори тук в Европейския парламент, когато се обсъжда тази толкова важна тема, ние трябва да се съобразяваме с някои ограничения. Същевременно е необходимо първо да се справим с основните проблеми, за да функционира добре цифровия пазар. Колеги Силикиотис. Колегата Силикиотис. Благодаря. Ще използва нови технологии. Целта трябва да бъде благоденствието на всички, но тази технология може да се използва и за засилване на конкурентните позиции на многонационалните компании. Този единен цифров пазар ще се отрази особено на малките и средни предприятия, на правата на работещите. За това е необходимо да преразгледаме целите на тази, този единен цифров пазар. Този пазар трябва да допринесе до създаването на качествени нови работни места, да се подсилят правата на работещите, както и правата на потребителите. Необходимо е да се гарантира свободен и безплатен достъп до интернет при защита на личните данни. Необходимо е да се използва за оказване на помощ на малките и средни предприятия за достъп до финансиране, както и за подобряване на позиционирането им на пазара. От името на групата на Обединената левица ние представихме изменения в този смисъл. Благодаря ви. За минута и 30 господин Тарон. Благодаря ви. Радвам се, че някои от основните проблеми на хората с увреждания са отразени в този доклад, казвам като, като а, човек, който се занимава с проблемите на тези хора. А, необходимо е хората с увреждане да бъдат по-добре интегрирани на трудовия пазар. Стратегията на Европейската комисия за цифровизацията не е, взима предвид всички е, аспекти и не взима предвид до на достатъчна степен осигуряването на достъп за хората с увреждания. Може да има много добри софтуери за, а, за незрящите, но ако този софтуер не е съвместим с съдържанието на други интернет страници, то това тогава няма голям смисъл. Трябва да се премахнат всички пречки в единия цифров пазар. Господин комисарио, този доклад съдържа 4,5 страници с препратки към а, други законодателни актове на С законодателите. Не се използва целият потенциал обаче на този текст. Моля ви, а, нека този път да е различно. Благодаря ви. Благодаря, господин Таран. Приемате ли въпрос от колегата Малитич? Моля. Благодаря, господин председателю. Искам да благодаря на докладчиците за това, че изготвиха а, този така важен и балансиран доклад. Аз не ви давам думата. Господин Малитич, има думата. Благодаря, господин председателю. Благодаря ви, че приехте синята ми карта. Естония е една от страните, която има водещо място в областта на електронните услуги на всички нива. Как ще препоръчате да се помогнат други държави членки да напреднат и те в тази област. Необходимо е да има конвергенция, разбира се, на всички нива и а, тя ще а, доведе до по-лесно изпълнение на проекта за създаването на единия цифров пазар. Ами благодаря ви за този въпрос, но аз не съм А, може би най-подходящия човек, който може да ви отговори. От своя страна, ако някой има интерес в този опит, който сме постигнали, елате и ни попитайте директно. Ние никога няма да откажем да ви отговорим. С една минута колегата Сол. Грация, президенте. Грация... Благодаря, господин председател. Искам да благодаря на докладчиците най-сърдечно за отлично свършената работа. Подкрепям по-голямата част от текстовете в доклада. Наистина е важно да отбележим напредък. Отбелязахме, че има три съществени фактора. Първо, равенството. Всички потребители трябва да имат еднакви права за достъп и онлайн, и офлайн. Така че равенството е много важно. Не бива да се допуска никаква дискриминация, особено по географски признак. На второ място, необходимо е да се ангажират гражданите, администрацията и дружествата, така че ефективно да обменят информация. И накрая възниква въпроса за доверието. Ние сме предложили изменения във връзка с различни инструменти, които ни се струва, че е важно да се използват ефективно. Благодаря колегата Капел. Благодаря, господин председател, господин комисарио. Цифровия пазар е много важен за заедостта и за растежа в Европа. 400 милиарда евро са ползите за растежа и работните места, които ще бъдат създадени също с със значителен брой. Всички, които участваха в изкосно този доклад, взеха преди всички аспекти, така че се заде доклад, с който всички можем да работим много добре. за, ев, за електронната търговия, за геоблокирането, за дерегулирането на комуникациите. Това са все важни въпроси, с които трябва да се занимаем. Повече, е, по-висока степен на регламентиране не е добрия подход. Втория аспект, който е много важен, инвестициите и конкурентоспособността и изграждането на ам, широколентова инфраструктура. Ораторът е прекъснат. Благодаря, госпожо Капел. Колегата Карин се за минута и половина, тъй като колегата Ковач го няма. Благодаря, господин председател, господин комисар, уважаеми колеги. Цифровият единен пазар. Това е много добро название – но дали хората отвъд разбират за какво става дума? Нека да погледнем нещата от практическа гледна точка. Мнозина от нас а, отиват в Мюнхен, купуват а, а, да се купя а, салам, а, да се купя нещо друго на други места, да отида в която и да е друга столица или град и, имам пълната свобода, но когато трябва да плащам за цифрово съдържание, не мога, ако е закупя в е, един град, да ползвам тази услуга в Мюнхен или където и да било друга другаде. Ние успяхме да премахнем физическите граници, а цифровия пазар, който е придобива все по-голяма значимост за економиката, се натъква на сериозни пречки, свързани с авторското право, с патентите. Какво може да се направи, за да се премахнат тези пречки? И авторското право да се прилага в целия Европейски съюз, същото да въжи и за патентите. И за да не се налага да ходим на място в Мюнхен, за да похапнем от техните наденички. Благодаря ви. Колега Карингс, приемате ли въпрос от колегата Сани? Е, колеги Каринс. Колега Каринс, приемате ли въпрос от колегата Сани, моля? Благодаря. Благодаря, господин заместник председателю. Още преди Исках да попитам колега от ЕНП дали има конкретно основание за това, че са включени толкова много елементи за вътрешния пазар. Те са важни, да, разбира се, но защо ЕНП винаги поставя на преден план образованието? Това наистина ли е за тях толкова важна тема? Колеги, благодаря за въпроса. Е е. Благодаря ви за въпроса. Ако говорим за единия пазар като такъв, цифровият единен пазар от гледна точка на ЕНП е необходимо да се примахнат пречките във всички области. Цифровият единен пазар е важен също и за образованието, както и за слуги, стоки и услуги. Според нашата политическа група трябва да бъдат премахнати всякакви пречки пред този пазар. Благодаря ви. Сега давам думата на госпожа Геринген де Оденберг за една минута. Господин председател, един истински интегриран цифров пазар може да бъде само приоритет, както и е на Европейската комисия. Цифровите технологии дават огромни възможности за разкриване на работни места и подобряване на конкурентоспособността. Също времено, като говорим за растеж, този растеж може да е 450 милиарда евро – но проблемът е в негъвкавото законодателство за далеко съобщителните компании в държавите членки. Има проблеми и с авторското право. Всичко това трябва да се промени. Необходима е промяна и на потребителското поведение. Трябва ни нов закон за авторското право в съответствие с цифровата революция а защитата на потребителите трябва да бъде еднаква навсякъде. Нека помагаме на културата и предприемачеството. Господин Далтън има думата. Благодаря, господин председател, Дигиталната революция е вече на лице, така както и ем, революцията на промишлеността в земеделието доведоха до промени в живота на хората. Три милиарда връзки между гражданите. Не трябва да създаваме нови бариери. Този дебат се води по целия свят. Не трябва съдържанието да бъде блокирано онлайн. Не трябва да се установява достъп до, да се дава достъп до интернет, за да се създават нови ам, препятствия. Трябва да има нови европейски лицензии. Хората искат да споделят. Нека, а, нека да ги оставим да споделят каквото искат. Цифрови, цифровизацията трябва да е свързана с нови а, бизнес модели. Интер Интернетът е наличен навсякъде. Нека да не създаваме пречки. Нека да има сигурност ам, в интернет пространството по отношение на дигитализацията. Това е революция, която идва. Това е едно цунами. Нека да не го спираме. Господин Петърсън има думата. Благодаря. Първо, нека да изкажа благодарност на двамата докладчици по е, важната законодателна тема. Все повече европейци използват тези услуги, но възникват и проблеми. Питаме се как да защитим по-добре своите данни, информацията за нас, без същевременно е, да засегнем правото на свобода на изразяването. Мисля, че криптирането е един от инструментите за опазване на личния живот и на сигурността. Колегите ни призовават също така да избегнем цензурата и ограничаването на свободата на словото чрез ограничаване на доставчиците. Същевременно няма как да накараме доставчиците непрекъснато да следят за незаконно съдържание. Те не могат да заместят правоприлагащите органи. Освен това, нека не забравяме, че дори да говорим за цифрови единен пазар на Европа, ние не ограничаваме това, което правим в интернет единствено до европейски платформи. Следователно, ни трябват безопасни механизми за пренос на данни. За това ми се струва, че е много важно да сключим споразумение с американците тук. Така ще дадем правната сигурност на потребителите и бизнеса. Машталка. Колегата Машталка за една минута. Благодаря, господин председател. Както чухме, интернет е основна форма за комуникации. Въпреки това съществува доста пречки пред него. Моята група на Обединената левица подкрепя цифрови единен пазар, но искаме да обърнем внимание на някои проблеми, които следва да бъдат преодоляни. Например, защитата на личните данни, защитата на потребителите, тогава когато а, купуват а, онлайн на единия цифров пазар или когато взаимодействат с публичните институции в рамките на електронното управление. Необходимо е да бъдат спазвани правата. Единият цифров пазар трябва да отчита и социалното измерение. Благодаря на колегата Масталка, колегата Райман за една минута господин председателю. Искам да кажа следното, че тук говорим не само за економиката и за вътрешния пазар. Не става въпрос само за нашите права, за правата на потребителите, но става въпрос и за правата на гражданите. Геоблокирането е свързано с това дали гражданите могат да имат достъп до съдържанието от всякъде. Тук не говорим само за економически аспект, говорим и за свободата на словото. За това всеки да има право да чете и да гледа където и каквото пожелаем. Медийният свят се промени. По-рано не беше възможно да се създаде съдържание и свободното а, слово. Имаше друго измерение. Сега трябва да ам, погледнем по друг начин на нещата и за това, че а, трябва да има и защита на данните. Благодаря ви за една минута, ам, госпожа Паркър. Благодаря, господин председател. Всъщност, днешното обсъждане по това гласуване е абсолютна загуба на време, не само защото съм съгласна с повечето от казаното в доклада, но и защото още преди гласуването по доклада комисията работи зад колисно по бързо законодателство, за да се постигне същата цел. Работи се наистина на високи скорости, но след това гражданите са тези, които търпят последиците. Например, знаете схемата за цифровите услуги, която беше измислена от бюрократите в комисията с много малък опит в областта. Всъщност хиляди компании в Европейския съюз пострадаха заради това. Но вместо да се отбележи провала, докладът приветства инициативата като пълен успех. Мисля, че това всъщност е, ни поставя в едно доста неудобно положение. Благодаря, госпожо Паркър. Госпожа Ферхайен има думата. Много е важно за развитието в Европейския съюз, да се използва дигитализацията, разпространението на знание и на културно и творческо съдържание. Трябва да се изгради обществото на знанието и за напред и Европа да остане конкурентоспособна. Културният и творческия сектор са много засегнати от а, своите разнообразни структури. Става въпрос, че трябва да има конвергенция за медиите защото в момента има различия между линейните и нелинейните медии. Аудиовизуалните медии трябва да бъдат ам, свързани с определени стандарти, за да се избегне скривяване на конкуренцията. Трябва да се защитят обществените интереси и да се защити а, свободата на мнението и културното многообразие. Трябва да имаме една позиция, която да е балансирана и справедлива, да се премахнат препятствията пред разпространението на информация. Необходимо е да има ам, легален достъп до информацията в интернет. Не, не може да се стига до унищожаване на аудио, аудиовизуално съдържание. Относно платформите и посредниците, Европейската комисия трябва да види как може да се постигне баланс а, по отношение и на носителите на права. Ораторът е прекъснат. Следващия оратор е господин Кожено... Чукеновски. Благодаря, господин председателю. Скъпи колеги, като докладчик в Сянка за групата на социалистите и демократите, аз се обявих още от самото начало за един единен цифров пазар, който да послага в центъра на вниманието си гражданите, а и малките и средни предприятия, които да имат възможност да се състезават при равнопоставеност на, с големите фирми. В моя конкретен случай особен акцент поставих върху Румъния, защото там има много малки и средни предприятия и млади менеджери, които нямат възможност за развитие. Освен това смятам, че европейските граждани трябва да имат възможност да контролират и използването на данните, с които се разполага за тях. Тези данни, следователно, не трябва да бъдат с личен характер и не трябва да бъдат трансферирани към трети държави. Единият цифров пазар има голям потенциал, но ако не е въведен по правилен път в практика, може да си остане мъртвородена идея. Благодаря. Благодаря, колега Тошиновски. Ще отговорите ли на въпрос на господин Буананно? Господин Буананно, имате думата. Sì, grazie Presidente. Volevo chiedere al mio collega, quando parla di sanzioni importanti. Благодаря, господин председател. Въпросът ми към колегата е следния. Говорихте за сериозни санкции. Какви точно санкции имахте предвид? Когато интернет се използва за престъпни цели, то какви санкции според вас би трябвало да бъдат наложени? Искам само да поправя председател Аз съм Емилиан Павел, не съм господин Тушеновски трансферul е, дателор cu caracter. Трябва да направим всичко възможно хората, които а, нарочно прехвърлят а, е, лични данни, се е, санкционират а, след това и лич, а, публично-частните партньорства могат да го постигнат, защото това е и в интерес на частния сектор, и в интерес на правителството. Трябва да се защитават гражданите. Благодаря, колега Павел. Малко се обърках. Не погледнах правилния ред в списъка на ораторите. Видях името на господин Тушеновски и си мислех наистина, че говори господин Тушеновски. Колегата Павел за една минута. Не, колегата Тушеновски. Комисари, е, Уважаеми господин комисар, вече споменахме няколко пъти днес, че цифровият пазар е от изключително важен за економическия ръст навсякъде. Това е един от основните елементи, осигуряващи економическия растеж и следователно трябва да сме проактивни на европейско и национално равнище, Колкото се може по-проактивни. Поздравявам всички с проявената активност и ги поощрявам да продължават в същия дух. Успяхме да идентифицираме най-важните области и сега въпросът е как да хармонизираме данъчните ставки, както и цената на услугите в различни държави и членки. Това може да бъде наистина проблематично. Смятам обаче, че не трябва да прекаляваме, не трябва прекалено да регулираме, а по-скоро да се концентрираме върху бързината на предоставяне на услугата. единният цифровът пазар трябва да се ползва с преференциално условие и да няма никакви прегради по неговото развитие. Госпожа Схаке, благодаря господин председател, господин комисар. Под много доброто ръководство на КА Калас представяме един амбициозен списък от мерки за бързо развитие на цифровия дигитален пазар и цифровото дигитално пространство в Европа. Трябва да предоставим едно оптимистично послание за това, че има какво да се подобри в тази силна економика на знанието. Това е много важно за потребителите, както и за начинащите предприятия, за да могат те да се разширяват тук, а не да се изнасят към Силициевата долина. Това е много важно във връзка с защитата на потребителите, защитата на доставките и е, защитата на авторските права. Също време трябва да се защитава и сигурността и то по строг начин, независимо от технологичната революция. Отворен е интернет, е, свободния достъп, неутралността на мрежата, свободното течение, движение на данни, но не и приватизиране на правоприлагането в интернет. Това е важно за хората по целия свят и трябва да има предвид и международните компоненти, като управлението на интернет като цяло и правата на потребителите в интернет. Благодаря, госпожа Схаки, колегата Хелм. Uh, Господин председател, в предложението се съдържат някои елементи, които биха били популярни сред избирателите. Би било чудесно за избирателите, използвайки iPlayer, да слушат BBC в Брюксел или Страсбург, но трябва да се вземат предвид и разпоредбите за правата на интелектуалната собственост. Така ще улесним дружествата. Комисията прилага негъвкъв подход отгоре надолу, с което няма да благоприятства новаторството, няма да отговори на потребностите на отделни държави членки. Трансграничната координация в известна степен е необходима, за да може да заработи механизмът на цифровия единен пазар в цяла Европа. Но една такава координация може да се постигне най-добре, ако отделни държави членки се добре договарят и си сътрудничат помежду си, а не ако се намесва на централно равнище Европейският съюз. Онова, от което се нуждаем е решение в световен, а не в европейски мащаб. Благодаря господин Хелмер за минута и половина. Госпожа Делкастио Вера. Благодаря господин председател, господин комисар. Много неща се казаха вече, така че няма да повтарям, а ще се средоточа върху един изключително важен възлов момент за цифровата економика и цифровия пазар, а именно мащабът, който може да се придаде на този пазар, а именно данните. Данните са е, изключително важни в развитието на цифровата економика. Масивният анализ на тези масиви от данни, данни е всъщност уста, около която се върти цифровият пазар. До степен такава, че анализаторите на данни са всъщност най-търсената професия в днешно време. Така поне пише в едно проучване от няколко седмици на World Economic Forum. Следователно, трябва да държим сметка за транспорта, за преноса на данни. Те се пренасят, циркулират, движат се по мрежи. И тези мрежи са всъщност инфраструктурата на цифровата економика. Транспортът до момента бе морски, шосеен, въздушен. Сега транспортът е цифров, чрез мрежи, които оперират в електро, радио и електрочестотни измерения. Следователно, Нашата политика трябва да благоприятства този вид инвестиции, за да може развитието на пазара ни да бъде колко се може по-конкурентно. Благодаря. Е Благодаря, госпожа Делкастио Овера, Госпожа Сенхалова за една минута. Благодаря. Господин председател, уважаеми господин комисар, колеги, изказвам се в качеството си на докладчик Сянка от Комисията по транспорт, както и в други области Транспортът е свързан с напредъка в областта на цифровите технологии. Транспортът е основният сектор, който използва новите технологии, например в областта на интелигентния транспорт. Цифровизацията прави пътуването по-удобно, благоприятства и области като туризма, например. Цифровизацията е свързана с образованието, с търсенето на умения, на личност. Това е важно за търговския сектор. Важно е също така и да престанем да създаваме нови бариери в този сектор. Не може да се прилагат различни подходи към дейностите онлайн и офлайн. И накрая искам да благодаря на двамата докладчици Калас и Гепхарт и да ги поздравя за отличната им работа. Благодаря, госпожо Сенхалова, госпожа Динолфи. Ами, благодаря, господин председател. Скъпи колеги, за съжаление, само минимално присъстват всичко, което обсъждахме в началото в този доклад. Не може да си позволяваме да не поставя в центъра на вниманието на цифровия пазар гражданите. Смятам, че гражданите и тяхното гражданско и човешко достоинство трябва да присъстват в един такъв доклад, така както е записано в Хартата за човешки права. Следователно, така трябва да се отрази и в съдържанието на доклада. Единният цифров пазар трябва да държи сметка от възможностите, които може да предостави за развитие и на демократичното общество. За съжаление, за сега го виждаме само като възможност за економически ръст. Това обаче е само теория и не бива да я изчерпва. Благодаря. Госпожа Коми, благодаря, господин председател. Господин комисар, след като положихме доста труд тук в парламента, наближаваме до момента, в който ще бъде прият този важен доклад. Това е важна първа крачка. Разбира се, има какво да се подобри. Все пак очакваме е, един добър демократичен резултат, е, който беше постигнат след дълги преговори. Особено важно беше да се намери баланс между различните интереси. Като докладчик за стратегията за единния пазар за стоки и услуги, съм съгласна с предложенията на председателя Юнкер, е, който твърдо заявява, че единният цифров пазар е основен приоритет за тази комисия. Мисля, че е, това трябва да е точно така и трябва да действаме по въпроса. Много е важно да се има предвид е, какво може да се направи за геоблокирането, за авторските права, за ДДС, за аудиовизуалните услуги. Няма да продължавам списъка, но, знаете, има много теми, които се обсъждат. И ежедневието ни е все по-тясно свързано с дигиталния свят. Това въжи и за работещите служителите, и за обществените органи, и за всички останали. Не можем да оставаме на страна от развитието на интернет. Напротив, е, трябва да сме конкурентни. Съединените щати са по-напред от нас, така че благодаря на всички, които участваха. Благодаря, госпожо Коми. и Госпожа Стайлер. Благодаря, господин председател. Позволете ми да честитя рождения ден на съдокладчицата госпожа Гепхарт. Много е добре, че този доклад се обсъжда точно днес на рождения и ден. Честит рожден ден! Цифровият единен пазар крие много голям потенциал. 500 милиона са гражданите на Европейския съюз, 28 са неговите държави членки, а стоеността на цифровия пазар е 450 милиарда евро. Що се отнася до достъпността, трябва да направим така, че независимо от това къде живее човек в шотландските планини или в голям град, да има достъп до широко лентова връзка с интернет. Немалко говорим за равнопоставеността и за уменията. Не бива разликата в цифровите умения да се превръща в пропаст. Нека ви дам един пример. 55 000 свободни работни места има в момента в сектора на ИКТ в Великобритания. Очаква се таз, този брой да достигне до 2020 година 170 000. Немалко от нас твърдят, че имаме потенциала да дадем тласък на трета промишлена революция. Съгласна съм с това. Благодаря госпожо Стайлер, госпожа Ниблер за минута и половина. Благодаря господин председател, уважаеми господин комисар, скъпи колеги. Позволете ми първо да благодаря на докладчиците, на докладчиците в Сянка и на всички от тези, които работиха по този много добър доклад. И аз искам да честитя от своя страна рождения ден на госпожа Гепхард. Цифровизацията трябва да е сред приоритетните ни за 2016 година теми. Трябва да създадем подходяща рамка за пълното реализиране на потенциала на цифровия единен пазар. Скъпи колеги, знаете, че има още много какво да се направи в тази област. 44% от домакинствата, например, нямат високоскоростна връзка с интернет. Тоест, има много какво да се направи по отношение на инфраструктурата. Само 14% от МСП извършват продажби по интернет, тъй като има ограничения върху пазара. Трябва да се справим с тях. Опоменахме също така и блокирането на географски принцип принцип. Необходима ни и е по-голяма координация по отношение на плащанията на ДДС. Платежните операции също трябва да бъдат улеснени, доколкото това е възможно. Т.е. трябва бързо да се приложи директивата за платежните услуги. Важно е също така да се създадат подходящи условия за стартиращите предприятия и за финансирането с рисков капитал. Наскоро бе проведена една много важна проява посветена на света на цифровите технологии и промените там. Един от основните изводи на тази проява бе, че трябва да дадем възможност на младите, на творчески настроените да се реализират тук в Европа, вместо да допускаме да се установяват в САЩ. Благодаря, госпожо Ниблер. За една минута и половина, госпожа Той. Много благодаря. По мое мнение, развитието на цифровия пазар и всички усилия, които полагаме за да разпишем една пътна карта, ще се превърнат в условие за съществуването на истински и пълнокръвен пазара в условията на цифрова економика. Следователно, искам сега да се обърна към комисията и официално да изискам от тях всички тези ангажименти, които поеха за развитието на телекомуникациите, да се изпълнят. Същото се отнася и за пазара на Едро. Ако нямаме предвид тези цели в областта на дълго, далеко от съобщенията, няма да можем да се справим с, с роуминга и с така наречените да блокировки по географски признак. Това бяха вашите обещания, господин комисар, се днес тук и искам да ви ги припомня. И накрая да припомня важността на цифровата економика за промишлеността. Прекъсва оратора. Госпожа Паунова. Thank you, President. С много усилия и работа в крайно ограничена времева рамка по този доклад Европейския парламент доказа силната си воля и решителност към завършването на дигиталния пазар в Европа това е един от най амбициозните проекти на европейския съюз но за съжаление докладът не успя да отговори напълно на тази амбициозност. въпреки това той ще послужи като полезен ориентир за бъдещите законодателни предложения на комисията в рамките на дигиталната й стратегия основна цел на новото законодателство трябва да бъде сливането на офлайн и онлайн пазарите. особено важно е и потребителите да имат същите права и защита когато купуват нещата си в интернет или в традиционни магазини. за съжаление този приоритет не е застъпен в първите законодателни предложения на комисията смятам че повишаването на доверието на потребителите към онлайн услуги и онлайн магазини ще повиши и доверието в дигитализацията като цяло. това ще позволи на европа да създава иновации и налага системи и приложения за електронно управление за интернет на нещата за електронно здравеопазване. като евродепутати ние изразихме своя ангажимент към дигитална европа и сега мисля че е ред и националните правителства да насърчат доверието в страните членки това доверие е жизнено важно за икономическия растеж както и за налагането на една по конкурентоспособна европа за европа на младите за европа на уменията за европа на креативността за европа на дигиталните технологии на световните пазари. бих искала да благодаря за чудесната работа на моите колеги в комисията по вътрешен пазар и защита на потребителите както и на госпожа калас и госпожа хена virkkunen. благодаря. Благодаря, госпожо Паунова. Госпожа Коста за една минута. Благодаря, господин председател. Много е важно, че е разработена стратегия за цифровия единен пазар. Благодаря на комисията, благодаря и на колегите Калас и Гепхарт. Трябва да насърчим развитието не само на економиката, трябва да подпомогнем и потребителите. Важно е, освен това, да наблегнем и на създаването на творческо съдържание. Преразглеждането на нормативната уредба за авторските права също е важно. Важно е освен това да излезем и с определение на блокирането на географски принцип. Не бива да забравяме, че трябва да направим и балансиран преглед на правилата за финансиране на кинематографски продукти, както и на нормативния акт за аудиовизуалните услуги. Трябва да направим така, че интерфейсите за потребителите да функционират добре. Така ще опазим и културното многообразие в Европа. Благодаря, госпожо Коста, за минута и половина, господин Коею. Благодаря, господин председател, господин комисар, скъпи приятели. Да, наистина, развитието на интернет и на съобщенията промених света. Сега сме във връзка едни с други по различен начин, прави бизнес по различен начин. И всичко това направи така, щото съответното законодателство също получи развитие за да можем да се възползваме в максимална степен от възможностите, които предоставят цифровата економика за потребителите и малките и средни предприятия. Аз съм особено удовлетворен от факта, че стратегията е в центъра на този доклад. Е, смятам обаче, че трябва да се подчертае и раздробяването на пазара в тази област за момента. Трябва ни хармонизиране, защото в противен случай ще се превърнем в дигитален остров тук в е, Европа. През октомври месец получихме един първи вариант на доклада за електронната търговия. Смятам, че в този смисъл трябва да обръщаме по-голямо внимание върху циркулирането на данните и тяхното опазване, защото една цифрова Европа, която не предпазва данните на своите граждани, ще бъде Европа на провала. Благодаря. Благодаря за една минута колегата Улфскок. Благодаря, господин председател. Подобно на немалко изказали се преди мен колеги, аз смятам, че цифровата революция е факт. Тя влияе не само върху тенденциите сред потребителите, влияе и върху, и върху начина по който придобиваме знания. Цифровата революция влияе върху всички сфери на живота. ще трябва да поставим акцента не само върху потребителите, но и върху пазара на труда. Економиката на споделянето също разкрива нови възможности. Тя е свързана обаче и с предизвикателства. Размива се границата между работодатели и работници – Платените дейности по интернет, например, са още едно предизвикателство на пазара на труда. Те влияят върху начина ни на работа, влияят и върху здравето ни. По-гъвкавите условия на труд може да са нещо добро, но не бива да се стига до това по-високата степен на гъвкавост да намали сигурността на работните места и да се отрази неблагоприятно върху здравето на работниците. Господин Кели. Е, благодаря. Няма никакво съмнение, че е, нова фирма след нова фирма, нова идея след нова идея, цифровия сектор се разраства и става все по-важен. 12 е, години е, от Google от началото на Google насам и 10 години от началото на Facebook е ясно, че трябва да сложим е, да е, направим усилия, за да бъде изцяло завършен единният цифров пазар в Европа. Трябва да действаме бързо, но трябва да действаме и прецизно, защото не е, е достатъчно да имаме 28 различни пазара. Това всъщност пречи на развитието. Трябва да работим и за геобл... против геоблокирането и за насърчаване на развитието. Защитавам и директивата за защита на данните. Приветствам я. Аз бях докладчик от комисията и трек по тази тема и е много важно да има доверие на потребителите, потребителите подходящи мерки за контрол, за да може и да се развиват новите предприятия и да се разрасва цифровия бизнес в Европа. 415 милиарда ще бъде оборота в европейската економика, проистичащ от цифровия пазар. Това е огромна сума пари и е ясно, че трябва да направим всичко възможно тази част на пазара да функционира добре и да станем най-конкурентно способните в целия свят. Благодаря. Благодаря, господин Кели, за една минута. Господин Данти. Благодаря, господин председател. Цифровата революция промени живота ни. И като всички дълбоки промени, означава рискове и възможности. Следователно, ние трябва да се възползваме от тези възможности, да посрещнем предизвикателствата и да им отговорим подобаващо. Вече има постигнати успехи в нашата економическа и социална тъкан. За съжаление обаче Европа не винаги участва в тези промени. Когато се каже цифрова революция си представяме по-скоро Силиконовата долина, а не никоя друга долина в Европа. Затова трябва да си дадем нов старт за да се позиционира на едно челно място в защита на културните и традиционни ценности, както и произвеждането на нови произведения на изкуството. Надяваме се, че това ще бъде възможно. Благодаря. Благодаря за една минута, госпожа Гал Пелч. Благодаря, господин председател. Позволете ми да поздравя докладчиците, както и да честитя рождения ден на Евелин Гепхарт. Докладът е отличен. Качеството си на докладчик в сянка няма да се спирам върху всичко това, което бе изложено до тук. Ще поставя ударението по-скоро върху данъчното облагане – изоставаме с нормативната уредба. Затова и комисията трябва да работи усилено, за да гарантира сигурност и защита на потребителите. Що се отнася до данъчното облагане и електронната търговия, но в случая говорим за събирателно понятие. Прекалено високо е нивото на бюрокрацията. Трябва да намалим бюрократичните разпоредби, така ще насърчим развитието на малките и средни предприятия. Стратегията за цифровия пазар и стратегията за единния пазар трябва да вървят ръка за ръка. Госпожа Розиер. Благодаря, господин председател. Нека първо да поздравя докладчицата и за рождения ден, и за високото качество на работа по този доклад. Искам да се спра на една тема, която е много важна за Европейския съюз, а именно културата. Е, всички добре знаем, че е доста е, дразнащо това, че е, когато пътуваме не можем да имаме достъп до културни е, артефакти, е, така както имаме е, у дома си. Трябва да говорим не само за териториалността. Един творчески деец не получава еднакво възнаграждение, независимо от това дали се ценят неговите творби. Трябва да се направи така, че да мислим в дългосрочен план, да мислим е, така че да не отмре е, творчеството в Европа. Благодаря. Благодаря, госпожо Розиер, за една минута. Госпожа Клун. Благодаря. Аз съм докладчик в Сянка от Комисията по туризъм и транспорт. Дигитализирането, както и обмяната и взаимодействието на системи водят до по-добър транспорт за пътниците, за потребителите, за предприемачите, независимо дали са от малки, средни, но възникващи или вече установени компании. Цифровизацията може да подобри възможностите на бизнеса и да го превърнат в по-ефикасен и по-оперативен. Това, разбира се, ще доведе до необходимостта да намалим административното бреме и бюрокрацията. Трябва ни, е, с други думи, ефикасна форма на управление, за да не затрупаме под планини от хартия желаещите да са конкурентни и оперативни на пазара, защото това всъщност означава нови работни места. Сега по въпроса за туризма и тук е необходима регулаторна рамка. Благодаря. Благодаря, госпожо Клун. За една минута госпожа Якон Сари. Благодаря. Господин председател, Мисля, че докладчиците, госпожа Калас и госпожа Гепхард, са направили обстоен анализ на темата. Любопитна съм как, как ще реагира комисията на някои от нещата, които бяха казани днес. Смятам, че трябва да продължим работа в областта на научно-изследователската дейност, да разгледаме въздействието на цифровата економика върху културата, економиката, образованието. Важен е този анализ, според мен, тъй като той може да предотврати някои от неблагоприятните ефекти, които могат да възникнат от цифровата економика. Трябва да се установят добри технически стандарти за контрол и наблюдение на цифровия пазар. Ще трябва също така да разгледаме и въпроса за големите масиви от данни, за алгоритмите. Необходимо е също така да укрепим доверието. Доверието е изключително важно с оглед възползването от технологическата революция. Благодаря на госпожа Яконсари за една минута. Госпожа Кораца Белт. Благодаря, господин председател. Завършването на единния пазар е магистрала към економическо развитие и към повече заетост. Трябва да има свободен, отворен интернет, да се либерализират творческите сили, е, бизнес силите и е, да се създаде доверие. Едновременно потребителите не трябва да имат а, а, различен достъп до една и съща услуга заради това а, къде живеят в Европа. Те имат нужда от единен цифров пазар. Разбира се, а, има национал, на, национални усилия за протекционизъм, но всъщност те са погрешни, защото Европа ще стане по-силна, ако се обедини, ако гарантира прозрачност и свободното движение на данни е не по-малко важно от останалите свободи в Европа. И за това искам да подчертая колко е важно да се постигне споразумение по въпроса за Safe Harbor, защото времето изтича. Господин Зориньо, една минута. Сеньор президент, сеньор комисарио. Благодаря, господин председател. Господин комисар, Европейският съюз и цифровата революция. Това, този сбор е равен на единен пазар, но и на европейски цифров идентитет, в който да са включени нашите ценности, равнопоставеността за достъпа до фирми и граждани, еднакви възможности за всички, гаранция за опазване на личната сфера. Всички тези ценности са част от европейското наследство, което трябва да бъде преведено на електронен език този доклад едно добро начало. Трябва да продължим да се придвижваме по, по начертание от него път достав... Поздравления на докладчиците. Трябва все още и все повече европейци да имат достъп до цифровия пазар, защото това означава достъп до нови работни места, до нов вид обучение, до нов вид изследователска дейност тук трябва да мобилизираме всичките си сили, за да го превърне в действителност възможно най-бързо. Благодаря. Благодаря на колегата Зориньо. Преминаваме към спонтанните изказвания. Колеги, почти 20 души са се записали за изказване. Някои от тях направиха това към края на разискванията ще се огранича с колеги, които не са се изказвали по време на други разисквания. Ще дам думата и на колеги, които през цялото време бяха тук в залата. Госпожа Шойдрова. Благодаря. Колеги, цифровите пазари, както бе упоменато неведнъж днес, крият огромен потенциал за развитието на стопанската дейност, културата и услугите. Европейската комисия трябва да излезе с предложения за нормативна уредба, така както се предлага в доклада. В доклада са посочени редица конкретни приоритети. Радвам се, че комисията поставя акцента върху защитата на авторските права. Достъпът до съдържание е сред правата на потребителите. Потребителите се ползват също така и с правото на достъп до качествено съдържание. Съдържанието може да е качествено единствено ако се защитават авторските права. Няколко думи и за защитата на децата. Интернет може да е колкото полезен, толкова и опасен за децата. Закрилата на детето от злоупотреби по интернет трябва да е сред приоритетите, които да постави комисията, да си постави комисията при разработването на законодателни предложения. Благодаря, господин Бланко Лапес. Е, Благодаря, господин председател. Цифровизацията наводни всичко. И Европа трябва да се възползва от потенциала на това наводнение. Смятам, че трябва да започнем първо с премахването на геоблокировката, както премахнахме е, роуминга. Ве трябва да работим за повече е, широко лентова е, връзка, да има повече достъп до интернет и повече сигурност в ползването на интернет. Трябва да помагаме на малките и средни предприятия да се възползват с максимална степен от цифровизацията. Трябва, разбира се, и да дадем едно рамо на нашите художници, артисти, на тези, които създават култура тук. Европа не бива да, въз... да изпусне тази възможност, като ни се открива. Благодаря. Е Благодаря, господин Бланко Лопес. Госпожа Томашич. Потенциал е... Благодаря. Потенциалът на един цифров пазар е огромен – и за развитие на търгови работни места, и за по-ефикасна и модерна администрация. Но това ще изисква и много подкрепа за инвестиции, иновации и технологии, за да можем да постигнем целите си. Те или иначе не се съмнявам, че резултатите ще са добри, особено ако политиците си дадат сметка колко е важно да се намали нивото на регламентиране на пазара. Е, но има един елемент, на който трябва да се спрем с особено внимание, именно престъпността по интернет, е, продажбата на е, фалшификати, на наркотици, на фалшиви медикаменти и също осъществяването на контакти за терористична дейност, създаването на дигитален пазар на един дигитален пазар може да увеличи опасностите, свързани с този тип престъпления по интернет и трябва да засилим усилията за техния контрол, без обаче да намаляваме свободата на гражданите. Благодаря, господин Ропе. Колеги Ропе? Господин Ропе? че pirmininkė, gerbiami колегос. Благодаря, господин председател. Колеги, резолюциите на Европейския парламент за стратегията за единния пазар – съдържат много елементи, които приветствам. Елементи свързани с заетостта, развитието на търговията, ДДС и други. Но според мен в документа не се упоменават и някои аспекти, като например неблагоприятните последици от цифровизацията на пазарите. Така, например, ще бъдат унищожени местни пазари, ще спадне и качеството. Ако поставим акцента единствено върху ДДС, това ще има неблагоприятен ефект върху други сфери от живота. Някой би казал, това са естествените последици от глобализацията и може би би бил прав. Но когато говорим за стратегията за единния пазар, то ще трябва да говорим и за това, да, че трябва да насърчаваме хората да купуват неща онлайн. Същевременно обаче трябва да помислим и за ефекта върху дребните прекупвачи. Благодаря, колега Ропе. Господин Шогор. Да, искам да взема отношение о раздробяването на пазара, което всъщност показва колко сме далече от създаването на един единен цифров пазар, достоен за 21 век. Нашите дистрибуционни практики всъщност само потвърждават принципа на дискриминацията и геоблокирането. Някои държави не могат да се възползват, както други, от възможностите на цифровия пазар даже не могат да използват легално съдържание от една държава членка в съседна и следователно трябва да си го закупят след като прекусят границата. Смятам, че пазара трябва да бъде отворен, да го разкрепостим, за да превърнем наистина в действително тази Европа, към която се стремим, многообразна и много културна. Благодаря. Благодаря, господин Шокор. И накрая госпожа Грапини. Domnule președinte, domnule comisar, doresc în primul rând să е, Господин председател, господин комисар, нека първо да поздравя авторите на този доклад и всички, които участваха в неговото изготвяне. Бяха подадени над 2000 изменения, нещо, което показва огромния интерес на колегите към темата. Е, действително, е, цифровия пазар е изключително важен и хармонизацията на законодателството може да доведе само до ползи и за потребителите и бизнеса. Не можем да блокираме развитието, трябва да помогнем на малките и средни предприятия. Има какво да се направи още. Помислете си, господин комисар, е, за на възможността за нарастване на тази економика, която се измерва на над 100 милиарда евро трябва да се направи повече за защитата на потребителите и, за съжаление, трябва да се каже, че има големи разлики в свързаността на различните европейски региони. Ще гласувам за този доклад, но има нужда от още повече хармонизация и по-добри инвестиции в цифровата област. Благодаря, госпожо Грапини. С това приключихме процедурата на спонтанни изказвания в края на разискванията. Първо ще дам думата на господин комисаря. Благодаря. Уважаеми господин председател, уважаеми членове на Европейския парламент, госпожи и господа. Благодаря на всички вас за изключително ползотворните разисквания. В Европа успяхме да създадем единния пазар в физическото му изражение, премахвайки границите между отделните държави членки. Но няма цифров единен пазар. Едновременно с това економиката със всеки изминал ден все повече се цифровизира и в рамките на този процес на цифровизация виждаме как постепенно се завръщат бариерите от миналото бариери, които стават все по-непреодолими. Необходимо е възпешен порядък да бъдат предприяти действия както в парламента, така и в комисията. Миналия декември вече излязохме с две законодателни предложения. Трябва да има законен достъп до цифрово съдържание. Затова излязохме с законодателно предложение за преносимостта. Второто ни предложение се отнасяше до 56 потенциално различни нормативни уредби. Предложихме да се създадат два набора от правила. Едните отнасящи се до онлайн продажбите на материални стоки, а другите до онлайн продажбите на цифрово съдържание. През февруари ще излезем и със законодателно предложение за 700-те МГц. Надявам се, че през месец март ще успеем да излезем с първо предложение за промишлеността. Това ще бъде промиш... пакетът за промишлеността, който ще бъде и в съзвучие с приоритетите ни за ИКТ. През месец април ще излезем, надявам се, с план за действие за електронното управление. През май ще излезем с предложение за сътрудничеството за защита на потребителите. Това ще бъде пакет за електронната търговия, съдържащ мерки за блокирането на географски принцип и за доставките на колетни пратки. През месец юни ще излезем с второ предложение за авторските права. То ще се отнася до подобряване на трансграничния достъп до цифрово съдържание съдържание. Ще се отнася също така и до изключенията за хора с увреждания, до библиотеките, до извличането на данни от текстове, ще излезем и с предложение за преразглеждането на директивата за спътниковата навигация, за директивата и на директивата за медийните услуги. Ще заложим на принципа следвай парите. Той ще е в основата на реформата на авторското право. През месец юни и месец юли ще излезем с предложение за киберсигурността, за публично-частните партньорства, за далеко съобщенията. Ще има предложения и за инфраструктурата. През ноември ще излезем с предложение за свободното движение на данни. Ще преразгледаме и директивата за неприкосновеността на личния живот и електронните комуникации. Ще има предложение и за режима за ДДС. Надявам се, че през месец декември няма да има нови законодателни предложения. Надявам се, че ще установим наистина ползотворно сътрудничество с парламента в работата си за създаване на цифров единен пазар. Благодаря господин комисар Ансип. Думата имат докладчиците. Първо, госпожа Калас с две минути. Благодаря, господин председател, господин комисар. Благодаря на всички за дебата. Мисля, че е много важно това, че толкова много парламентарни комисии участваха в изготвянето на този доклад и дадоха своите становища. Много е важно, че толкова много депутати заявиха своята позиция и а, темите, които предизвикват а, от тях загриженост. Трябва всички да разберем, че интернет не е просто един а, голям а, магазин. Има множество, има слой на иновацията, има слой на научните изследвания, има слой на управлението. И тези теми не трябва да се пускат. Има колеги, които се оплакват, че не на всички теми се поставя еднакво ударение в доклада. Мога да ги уверя, че направихме всичко възможно да се постигне възможно най-добро равновесие между темите. Бе е, засегната темата за принципа а, на еднократност по отношение на защитата на данните. Мога да ви уверя, че има специални мерки за защита на данните, а, но трябва да се има предвид, че данните не се съхраняват в една единна огромна база данни, в един огромен масив, а напротив, в множество различни по-малки бази данни, и хората трябва да познават добре тази система, когато е, си комуникират с е, органите на властта. Но те или иначе, където и да се съхраняват данните, те трябва да имат, гражданите, трябва да имат е, право на достъп и собственост върху тези данни. Също времено трябва да говорим и за автономността в интернет, нещо, което също е един много положителен принцип. Благодаря на всички, очаквам да си сътрудничим добре. Благодаря. Колегин Калас. Благодаря. Благодаря, колега Калас. Госпожа Гебхарт. Благодаря, господин председател. Благодаря за поздравленията за рождения ми ден. Мисля, че сме на начален етап от работата по изграждането на цифровия единен пазар. Благодаря на Европейската комисия за информацията, която ни предостави за действията, които възнамерява да предприеме. Оценявам това. Уважаеми колеги, винаги трябва да сме наясно с едно, а именно не трябва цифровият единен пазар да се превръща в самоцел. Цифровият единен пазар трябва да е в полза на хората, на гражданите, независимо дали става дума за творци, за потребители, за работодатели или работници, за доставчици на услуги. Това трябва да е ръководният ни принцип. Трябва максимално да се възползваме от цифровия единен пазар, за да можем да устоим на конкуренцията в световен мащаб. Трябва да се възползваме от шансовете, които ни дава този пазар, за да постигнем добри темпове на растеж, за да разкрием качествени работни места в Европейския съюз. Това са целите, които трябва да постигнем. За това трябва да проявим и амбициозност. Трябва да сме много по-амбициозни от Европейската комисия, както вече заявиха редица колеги. Ще си взаимодействаме, за да постигнем и необходимото ниво на амбициозност. И накрая, нека направя едно уточнение, за да няма недоразумения. Госпожа Дружински се похвали с многото изменения, които е внесла, както в ресорната парламентарна комисия, така и в пленарната зала. Това е вярно, но госпожата не участваше в работата по доклада. Тя не присъства на нито едно заседание. Не присъстваха на нито едно заседание и нейните колеги. Не бива да се създава погрешното впечатление, че колегата е работила по този доклад. Председателят, благодаря. Госпожо с това приключихме разискванията по тази точка.